Председателят, госпожи и господа, добре дошли на първата част от заседанието. Ще получим информация за проведените в Молдова избори. Знаете, че те се състояха на 30 ноември рамките на политиката на добросъседство, която ще обсъдим днес. Тези избори бяха и са от голямо значение. Проевропейските сили в Молдова спечелиха голямо мнозинство. В момента се водят тежки коалиционни преговори. Надявам се, че те ще бъдат проведени така, че вътрешните конфликти да не доведат до изгубване от погледа на основните приоритети. Понякога някои политически сили губеха избори седмици след като ги бяха спечелили. Да се надяваме, че това няма да се случи в Молдова. Изпратихме своя международна мисия за наблюдение на изборите. Тя бе координирана от дългосрочната мисия на ОССЕ и на Службата за демократични институции и права на човека. Ръководител на нашата мисия бе господин Шолтеш. Надявам се, че той ще може да ни даде информация за нейната работа. Днешното заседание се състои в взаимодействие с Комитета за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Молдова. Приветствам с добре дошъл господин Кристея. Ако желаете да кажете няколко думи, господин Кристея, първо ще дам думата на вас, а след това на господин Шолтеш, ръководителя на нашата делегация за наблюдение на изборите. Е Благодаря, господин председател. Както вече казахте, изборите в Молдова, Република Молдова, бяха от огромно значение, може би най-важните и най-значимите от а, независимостта на Молдова до сега. Сега няма да навлизам в а, подробности, тъй като колегата Солтъш ще а, ни а, представи цялата работа и която свършихме на място. Нашата делегация организира добре своята работа и посланието, което искахме да отправиме, беше координирано с трите международни организации, с които съвместно наблюдавахме изборите. Им така, имаше доста напрежение, много страсти се бяха е, развихрили. Целия цялата предизборна кампания, като че ли така наблягаше повече на геополитическите е, измерения, не толкова на, на, на, соци, на социалните аспекти, като че ли просто така цялата кампания беше на насочена към тези, които гледат на изток или гледат а, на запад. А, като основните проблеми продължават а, да бъдат бор, борбата против корупцията, изграждането на правова държава и, и аз съм убеден, че, че новото правителство ще намери своя път да, да постигне тези цели, защото малко време, е, времето минава бързо и моето послание към а, мул, към Молдова, към властите и аз отправих това послание към, към властите на срещите, които бяха проведени и на които обсъждахме, че трябва да се превъзмогне полариза... поляризацията на обществото, че трябва цялото гражданство да участва в един демокра... демократичен диалог, че трябва да се разруши този биполярен модел, който не е полезен за държавата. Така че смятам, че трябва да се упражни известен натиск над Молдова от страна на европейските институции. Но същевременно трябва и да помагаме на Република Молдова да да, да, да, да насочваме, да помагаме на, на Молдова да, вър, да върви по пътя към Европа, защото в крайна сметка гражданите избраха проевропейско мнозинство. Председателят, благодаря. Преди да дам думата на колегата, приветствам с добре дошъл господин Маурицио Макри, кмет на Буенос Айрес. Благодаря ви че приехте поканата ни. Европейският парламент проявява голям интерес към промените и във вашата страна. Надявам се, че в скоро време ще започнем необходимите преговори с Меркосур, за да укрепим отношенията си с вашата страна. Това е в интерес и на двете страни. Благодаря ви, че отделихте от времето си, за да проследите работата ни днес. Das Wort hatte Soltes. Господин Солтес. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. За мен е чест за това, че говоря пред вас като председател от е, нашата мисия за наблюдение на изборите в е, Молдова. Като част от тази мисия Европейският парламент подкрепя първоначалните заключения на мисията – Искам да се възползвам от възможността да благодаря на колегите от делегацията, както и на колегите от другите парламентарни асамблеи. По време на тази мисия работата бе извършена отлично и от международните организации. Ние наблюдавахме изборите в различни части на страната по време на изборния ден. Посетихме много избирателни райони, някои по-специални от тях – Единия беше на границата с Приднестровието. Там а, хората от Приднестровието можеха да упражняват а, правото си на глас, тъй като не могат там, където живеят. Имаше много политически альтернативи и бяха, изборите бяха проведени добре. Нашият екип а, приветства избирателната активност, Макар, че се говореше преди това, че няма да има доверие към партиите и ще има обща апатия. Проевропейските сили получиха едно добро мнозинство, 55 места, социалистите и комунистите заедно получиха 46. Днес, преди изборите, ЦИК бе забранил партията Патрия от 10 до 15 се очакваше да получат, като се говореше, че те са получили средства от чужбина. Имаше много гласоподаватели, които искаха да упражнят демократичното си право по мирен начин. Нямаше големи нередности. Установихме голяма активност в избирателните райони, където бяхме. Гражданите на Молдова, на Молдова гласуваха свободно. Новоизбраният парламент трябва незабавно да прилага реформите, за да се разрешат социално-економическите проблеми и по-специално, за да има прозрачност на източниците. Екипът от наблюдатели знаеше какъв е големият залог, както и какъв е геополитическия контекст, който доминираше предизборната кампанията. Социално-економическите въпроси не бяха така ясно изтъкнати, имаше поляризация на обществото. От друга страна, това ги насърчи да участват в изборите. Процесът на европейска интеграция може да създаде условия, за да може страната да извлече максимално от потенциала си, и от а, традиционните си връзки. Отбелязахме напредъка, който бе направен, както и от а, недостатъците. Отбелязахме, че препоръките на предишната мисия на Службата за демократични институции и права на човека а, трябва да бъдат изпълнени. Трябва да се приеме законодателна рамка, която да насърчи плурализма и свободата на медиите. Трябва да се работи по прозрачността на собствениците на медиите. И на последно място приветствахме представителите на Уман и бихме искали новия парламент да приеме законодателство, което вече се подготвя, и да има по-голямо представителство на, на жените Moreover, the authorities should continue with the... на жените в а, институциите. Необходим е и план за действие, където да бъдат насърчени участието на младсинствата и най-вече ромите. И накрая Европейският парламент очаква да работи интензивно с целия Молдовски парламент в нашата асоциационна комисия. Нужно е да се поддържа скоростта, да се прилагат амбициозни политики, за да могат да извлекат от тях ползи всички молдовци. Това е един последен призив към проевропейските сили в страната. Ако те не се наложат, може на следващите избори да има пълен завой. Институциите на страната трябва да станат по-прозрачни, ние ще следим бързото прилагане на новото споразумение за асоцииране, което не е единствената цел за отношенията между двете страни, чисто и просто това е част от европейското бъдеще на страната. Uh, Благодаря ви. Благодаря за всичко, което направихте. Сега госпожа Канлике. Благодаря, господин председател. Една седмица преди изборите аз, господин Галар и господин Шетин, посетихме Молдова и участвахме в предизборните митинги. Посланията, които бяха отправени, бяха следните. Ние им сме подкрепени от Европейският съюз, но след изборите трябва да да, да, да наблегнем на това, че не, нямаме време. Ние трябва да наблегнем на, спеш, на спешните реформи, на пътната карта, която се основава на споразумението за партньорство и сътрудничество. Тук по този начин ще помогнем на властите, така че ако бихме могли да изпратиме експерти, които да които да помогнат на властите. Това биха могли да бъдат експертни екипи от балтийските държави, които познават добре положението в страната и които са преживяли същия исторически процес. Ние от Отчитаме, знаеме какви бяха нашите провали, но същевременно знаем как да ги превъзмогнем. И ми се струва, че едно от, една от задачите за новото правителство ще бъде да запълни пропаста, която разделя модолско, модовското общество. Защото и сега поне 20% повече хора би трябвало да, да подкрепят проевропейските сили, защото инак би могло да има неподходящо развитие на събитията. Благодаря, господин председател. Искам да кажа две неща. Е, самите избори бяха отлично проведени в Молдава, Молдова. Е, мисля, че е, критиките отправени към забраната на една, една партия ми се струваха абсолютно неоснователни, тъй като в крайна сметка бе забранено участието на една партия, която бе незаконно финансирана, още повече, че това финансиране идваше от Москва. Така че не, не искам да повтарям критиките отправени към Москва, в западната преса и така. така. И, и мисля, че в крайна сметка това беше едно логическо продължение на, на това. Тоест, ние трябва да подкрепяме желанието на властите да продължат по европейския път и в крайна сметка избирателите подкрепиха точно тези проевропейски сили. И второ, има още много какво да се прави и то в две области, в две насоки. И надявам се това да бъде приоритет на новото правителство. Първо, трябва да се насърчава заетостта и създаването на работни места. Мисля, че според мен това ще бъде от основно значение, много важно, защото Република Молдова няма да може да върви напред без, е, без е, създаване на работни е, места. Още повече, че поради отношенията с Русия нещата се е, осложняват и все по-малко молдовци ще могат да работят в Русия. И второ, борбата срещу корупцията. Мисля, че това е от огромно, огромно значение. Там трябва да се отбележи много голям напредък, колкото се може по-бързо. И мисля, че ще, е, така ще можем да да оцениме усилията на правителството по, в тези два сектора. И още веднъж благодаря много на онези, които участваха в екипа наблюдатели. Благодаря ви. Колекс, е... Благодаря, господин председателю. Резултатите в Молдава, Молдова, извинете, показват колко а, правилно сме постъпили, като ратифицирахме споразумението. Дори не сме и предвиждали такъв резултат от гласуването. Съгласен съм с преждеговорившите по този въпрос. По време на тези избори разделителната линия беше между Брюксел и Москва. Някои Политици, които са популисти и социалисти, използваха афиши, в които са съснети с Путин. Това показва, че те подкрепят Путин. Ето ви чуждестранна страна или чужда страна, която няма нищо общо с асоциацията или асоциирането. Поляризацията е нещо опасно, но нека да го разчетем като стимул за всички ни, да не оставим Молдова сама след тези избори и да продължим сътрудничеството си и подпомагането на страната по това споразумение. Затова, ако населението се влежда в миналото, трябва да разпространяваме по-добре информация за Европейския съюз, за възможностите, които са записани в това споразумение. Мисля, че колегата Кристея ще направи всичко възможно, за да може повече евродепутати да отидат в Молдова, да говорят с хората, да четат лекции, да участват в дебати, за да може гражданите да се запознаят. Трябва да поздравим Молдова. 55-64 като резултат не изглежда нещо много солидно, но ако знаем каква е историята на Молдова, ще знаем, че резултатът е отличен. Не става дума за един глас за или против. Имаме голяма разлика между двата блока. Надявам се проевропейският блок да заложи едно здраво правителство, което да поведе страната към Европейският съюз в максимална степен. Благодаря. You, um... Благодаря, председателю. Ако забраняването на партии от участие в избори, защото са финансирани от Русия, се превърне в европейска практика, мисля, че някои от нашите колеги ще се успокоят. Шегувам се. За мен този резултат не изглежда толкова розов, както го описаха някои от колегите. Ако не греша, имаше и има парламентарно мнозинство, което е много силно, но няма зад него народен глас. Ако преброим гласовете, дори тези, които са под прага, новото правителство ще се окаже е, в подвижни пясъци. Трябва хубаво да анализираме това. От моя гледна точка не, не трябва само да гледаме как можем да си сътрудничим с тях, за да укрепим ориентацията им към Европейския съюз. Трябва да видим и как можем да разговаряме с онези, които са от другата страна на вододела, за да можем да ги спечелим. Трябва да има специални усилия за спечелването на тези хора. Трябва да говорим с други западни сили за проевропейската ориентация на Молдова. Не съм убеден, че американците гледат на нещата през същата призма като нас. Това трябва да ни безпокои. За спешността на реформите и интересното предложение на госпожа Кълнете, искам да я попитам следното. Правителствата на държавите, които споменахте, или гражданското общество в тези същите държави, готови ли са да изградат такава система? Има ли воля у молдовското правителство да приеме такава помощ? Има ли воля у европейските институции за организиране на всички тези усилия за да може да се даде подкрепа. Благодаря на колегите, които са участвали. Трябва да разгледаме обаче процеса доста спешно и да се вгледаме и в себе си, нашите постъпки, нашия принос, тъй като вратата се затваря почти под носа ни. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че като че ли не искаме да погледнем нещата такива каквито са. Съжалявам, не е Chairman Brock, I didn't know I was a member of the ECL. <laughs> <laughs> the viewkeeping. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> Mr. Tannock look quite worried for a minute then. Thank you, Chair. It's been claimed here that pro-European Union parties won... Партиите, които подкрепят Европейския съюз, е, го спечелиха, но 25,5% и 25 места в парламента, една значителна опозиция с четвърт от е, местата, се вземат от социалистите. Те имат преки връзки с Русия. И казва се, че тяхната опозиция ще накара европе... онези, които искат да се признат към Европа, да се изпълнят с страх. От 2005-та не има избори в страната. Тогава те успяха само да съберат около 5% от гласовете. Така че посредством изграждане на коалиции, партиите, които подкрепят на Европейския съюз, търсят а, своето болшинство. 47,5% имат те мнозинство, казвате вие, но това не е мнозинство, 47%. Може би е, това е някакъв вид неясна подкрепа към е, интеграцията. Затова аз имам известни колебания за интегрирането на е, тази страна и според мен трябва да има референдум за присъединяването на Молдова нито едно британско правителство никога не е имало мнозинство, защото имате 38% общо мнозинство в Уестминстър, когато имате правителство, или може би не разбирам британската избирателна система. Господин Танък има думата, може да обясните. А не, не, господин председател, прав сте, погрешно сте ги избрали, може би лейбаристите 32-34 да получават, но други не. Това е една от специфичностите на нашата система. така или иначе, Маргарет Тачър Имаше много силно правителство, което се основаваше на 42%. Аз мисля, че 45% в повечето демокрации, които използват система като британската, е наистина е много добър брой гласоподаватели или е, подкрепа. Съгласен съм господин Бюти Кофер. Разбира се, това не е огромна победа за прогресивните сили, които искат Молдова да тръгне в посоката на евроатлантическата интеграция или по-либерална демокрация. В моята страна, е, отново не мога да говоря за вътрешното право на Молдова, но при нас в Обединеното кралство, чуждо правителство не може да финансира чужда партия а, или чужд гражданин не може да финансира. А, трябва да получите своето финансиране само от регистрирани гласоподаватели. Затова се притеснявам от различни правителства, като например руското, които се опитват да се присламчат към някои партии по този начин. Доста са странни нещата. Имаме социалисти в държави като България и Молдова и а, Националния фронт в Франция, които получават. А, а, заеми от руски банки. Доста е мръсна играта на Москва. Така или иначе, демокрацията си е с демокрация. Уинстън Чърчил каза, че мнозинство от само един глас ми е необходимо, за да управлявам страната. Има парламентарно мнозинство, може да е слабо, може да не е стабилно, приемам го, но така или иначе трябва да насърчаваме Молдова, трябва да й дадем своята подкрепа, за да се даде тласък на това правителство, което е крехко и за да направим така, че народът на Молдова ще се радва на помощта на съюза. И ако те искат да се върнат към Съветския съюз, ще трябва да платят, платят много висока цена, що се отнася до личната им свобода и възможността да се избира правителство. Защото мисля, че това не е в плана на Путин. Той не иска повече либерална демокрация в държавите, където иска да наложи постсъветски постсъветско управление или дневен ред. Това е малко разочароващо, но трябва да гледаме на нещата позитивно и да подкрепим молдовските си приятели. Те трябва да се чувстват добре дошли тук в парламента, да идват да ни посещават. Европейски средства трябва да се заделят за подпомагане, за търговски концесии, посредством това споразумение за асоцииране. Така те ще извлекат максимална полза от това. Също така трябва да се разреши проблема с Приднестровието. Това ще помогне много на нещата. Мисля, че има голяма опасност, че господин Путин още дори сега в момента обмисля да направи коридор през Мариупол до Приднестровието, което да е част от стратегията му за Велика Русия. Надявам се моите страхове обаче да не се да окажат оправдани. Bueno, ahora sí. Така, сега вече имам възможност. Извинявайте, господин председател. И така, предвид цифрите, с които разполагаме, предвид моите виждания, моите политически възгледи, ми се струва, че си затваряме очите пред действителността. Ако искаме е Молдова да тръгне по европейски път, не трябва да бъдем чак толкова оптимисти. Нека не забравяме, че е, Социалистическата партия, която е бивша комунистическа, е спечелила най-много е, гласове. Така че вижте на тази карта, имаме тук червено и розово, това са комунистите и социалистите. И е, страната просто е разделена на две. Погледнете цветовете. Не знам дали съм само по себе си това е добре. Вярно, че те имат е, малко по-голям превес, в парламента, но просто обществото е разделено на две, така че не можем да кажем, че евро... молдавското общество иска да върви по европейският път. Не можем да твърдим това сега дали ни харесва или не ни харесва, нещата са такива. Не, нека не забравяме, че и гражданите от Преднестровието не са гласували. Това са 500 хиляди гласове, които не са отразени, така че не можеме да твърдиме, че а, има ясна подкрепа за европейска европейският, европейското бъдеще, европейската ориентация. Аз работя 4 години по проблемите свързани с Молдова и познавам доста добре положението в страната. Така, е, една част от избирателите наистина са се е, произнесли за Европа, но не можем да кажем, че всички са избрали по европейската ориентация. Ние просто си затваряме очите пред действителността. 52%. съжалявам, може, може би е, колегите не са съгласни с казаното от мен, но нещата са такива. Нека да не се опитваме да гледаме фактите през нашата идеология. Госпожа Халтова. Господин, господин председател, аз имам две, два въпроса на господин Деви и на господин Шолташ, може би. Какви мерки за възвръщане на доверието смятате, че могат да бъдат а, приложени, за да има да се запази интегритета, да, да има какво можем да направим ни, какво е положението със свободната търговия от една страна е, имаме споразумение за асоцииране, от е, друга страна е, има връзките с Русия и смятате ли, че правиме достатъчно за да подпомагаме търговията на Молдова? Благодаря, господин председател, казва господин Шосхалсен. Първото езика, който използваме от говориме за проевропейски сили, т.е. по този начин ние ги противопоставяме на другите сили. Аз мислех, че Европейския съюз е за мирно решение, а не за подклаждане на непримиримостта и конфликтите. Русия е член на съвета на Европа и мисля, че този сблъсък някакси не отговаря нито на нашите ценности, нито на историческия ни, е, на историческото ни развитие, нито на е, нашето бъдеще, финансирането. Щехме ли да, да се възмутиме толкова, ако е, бе ставаше дума за американско финансиране. Е, госпожа Тимошенко беше казала, че един, един милиард са дали американците за, е, за заздравяване на демокрацията в Украина. Господин е, Янукович, откъде си взе парите? Така че нека не, нека не, нека не забравяме трет, третото Третото нещо, което искам да кажа, това, е, това са личните нападки. Личните нападки. Личните нападки. Това е тук ние, ние сме представители на правови държави. Не, господин председател, аз бях нападнат лично и имате задължението да ми позволите да говоря. Не, просто, просто изтече, изтече времето за вашето изказване. Съжалявам. Е, мога ли да продължа? <laughs> Господин Шолташ. Това е скандал. To, kar ste govorili, spoštovani kolegi, res Благодаря председателю. Както каза колегата Лисия, е, за случилото се на изборите, е, трябва да кажа, че все пак имаше солидно мнозинство, според мен. Едно мнозинство, което е насочено към ориентация за търговско сътрудничество между Украина, казва ораторът и Европейския съюз. Позицията на Украина, казва ораторът, за пореден път има свое геополитическо значение и връзките им с близките страни е, и Русия за тях са важни. В една резолюция, която беше подчертана, беше важна за нас, подчертахме, че страната е на много стратегическа позиция и близките връзки с Русия са нормални. Що се отнася до търговията на Молдова, казва ораторът сега, е ясно, че от днес за утре нещата не могат да се променят и в търговския баланс на страната страната. Ясно обаче, че Молдова от енергийна гледна точка много силно зависи от източните страни, т.е. от Русия. И това оказва въздействие върху функционирането на страната и върху цялото и общество. Сега, що се оказва до партията Патрия и финансирането на тази партия, това, което мога да кажа, че ние наблюдателите в своите заключения ясно припомнихме този факт и казахме, че забраната на тази партия всъщност слага една въпросителна около решението и кога бе взето решението за да бъде забранена партия, т.е. да бъде забранено участието на партията в изборите. Съвсем ясно трябва да бъде изяснено, за да могат да бъдат разчистени всички съмнения, как е взето това решение да не се допусне партията до избори. Ние говорихме за плурализма, за медиите най-вече в своя доклад, защото медиите оказаха положително въздействие върху в формирането на общественото мнение. Плурализма на медиите не трябва да бъде загубен. Не трябва да има съсредоточаване на медиите в едни ръце. И за да се гарантира това е необходимо законодателство. Финансирането на същите тези партии трябва да бъде такова, че те да бъдат независими от политически партии. Що се отнася до сътрудничеството с Европейския съюз сега, това ще бъде един дълъг-дълъг процес. Аз лично с очите си виждам как границите чисто физически все още присъстват и тяхното присъствие е ясно защитимо. И материалните, веществените граници много трудно могат да бъдат елиминирани. Има и психологически граници. Затова този процес ще бъде дълъг, независимо, че той вече е започнал. Благодаря. Колеги, Председателят, колеги, съжалявам, че толкова категорично настоях да приключим по тази точка от дневния ред. Сред нас са нашите колеги и приятели от германския Бундестаг, делегация ръководена от господин Гюнтер Крихбаум. Добре дошли на заседанието ни. Нека кажа няколко уводни думи, с които да пристъпим, преди да пристъпим към Следващата тема е европейската политика на добросъседство. Разбира се, в Молдова има противобой между тези, които са за либерален обществен ред, основан на пазарната економика и проруските сили. Виждаме, че Русия от две години насам системно поставя ограничения върху търговския обмен с Молдова. Наложила е забрана за вноса на ябълки и други стоки от Молдова, с което причинява загуби на молдовската страна. Виждаме, че в Молдова се закрепиха позициите на една партия, която е финансирана от Русия. Политиците от тази партия използват плакати, на които са изобразени заедно с Путин – затова господин Бютикофер зададе уместен въпрос, а именно как можем да допринесем към процеса на преход към демокрация и върховенство на закона. Как можем да подпомогнем проевропейските сили? Те са достатъчно легитимни, тъй като спечелиха изборите и имат добро мнозинство в парламента. Тъй като тези сили спечелиха изборите, Молдова вече не може да се отклони от поетия курс. Не мога да приема аргументите на господин Нарт и на други колеги. Позицията ни трябва да е ясна. Молдова е един особен случай в рамките на политиката на добросъседство, но не е единственият такъв. Ще ви дам за пример Крим, Донбас, Абхазия, Положението там е сравнимо. Води, стига се до дестабилизиране. Дестабилизирането подрива економическото развитие, но не може да се използва економическото развитие като аргумент. Става дума за една стратегия, с която трябва да сме наясно. Ако не сме наясно с тази стратегия, то няма да можем да гарантираме мир и свобода в Европа. Радвам се, че колегата Пост е тук. Алойс Петърле спечели срещу Мари Бор и така влезе в осмина финала на Шампионската лига. Гюнтер, ich möchte das Wort geben. Ja. Господин Крихпал, уважаеми колеги от Европейския парламент, днес сутринта с удоволствие се отзовахме на поканата ви в качеството си на комисия по европейски въпроси към германския Бундестаг. Така се вписваме в една добре установена традиция, а именно поне веднъж годишно посещаваме заседание на Комисията по външни работи към Европейския парламент, за да установим пряка връзка с вас, както и с представители на комисията. Като членове на германския Бундестаг – и на Комисията му по европейски въпроси. Често сме тук в Брюксел. Това е знак за тясното ни взаимодействие с колегите от Европейския парламент. Ние сме единствената парламентарна комисия в германския Бундестаг, в която членуват 15 членове на Европейския парламент. Това също е знак за обвързаността на нашата работа с европейската политика. Нека сега преминем към източното партньорство. Това е тема, която също много силно ни занимава в германския Бундестаг. Нашата комисия, Комисията по европейски въпроси, отделя особено внимание на тази тема и най-вече на събитията в Украина. Тези две теми присъстват в почти всеки дневен ред на заседанията ни. Разговаряме с високопоставени гости. Последно разговаряхме с председателя на Мюнхенската конференция за сигурност, господин Волфганг Ишингер, преди това с канцлера на Федерална република Германия Ангела Меркел. Поддържаме тесни връзки с мозъчни тръстове, така се опитваме да получаваме информация, която да ни е полезна в политическата ни работа. Изключително съм ви благодарен за това, че днес сутринта ни отделяте от времето си, за да проведем съвместни разисквания. Съдбата на страните от източното партньорство, на страните, които бяха и са членки на източното партньорство, не ни е безразлична. В началото в източното партньорство членуваха 6 страни, сега са 3 Грузия, Украина и Молдова. Във всички тези страни сме свидетели на така наречени замразени конфликти. Замразени конфликти, които са причинени и поддържани от Русия. Независимо от това дали се водят разговори в рамките на формата 5 плюс 2, например за Молдова, има много малък напредък, например по отношение на Приднестровието. Водят се разговори за Южна Осетия, с Грузия. Там също не се постига много голям напредък разговаряме и за, за вземането на полуостров Крим както и за положението в източна Украина. Положението във всички тези региони не може да ни е безразлично, тъй като засегнатите държави искат само едно, а именно да споделят онова, което ние вече споделяме от десетилетия, а именно европейските ценности, като свобода, справедливост, върховенство на закона, социално благоденствие и социална справедливост. Ето защо агресията от руска страна е и проява на агресия спрямо нашите европейски ценности. Затова Засегнатите държави заслужават проява на солидарност от наша страна. Имаме голям интерес от това да се погрижим за стабилност по външните граници на Европейския съюз. Източното партньорство е част от европейската политика на добросъседство. Не бива да забравяме във връзка с това какво се случва в Северна Африка. По време на арабската пролет, извинете, арабската пролет в този регион в редица държави вече прерасна в арабска есен – Радвам се, колега Брок, че днес имаме възможност да ви гостуваме. Бих се радвал, ако проведем ползотворни разисквания. Няколко думи за процедурния аспект. След моето изявление ще имат възможност за изказвания представители на политическите групи в зависимост от политическата си принадлежност. Всеки ще има по две минути за изказване. В нашата комисия сме малко по-щедри. Времето ни за изказване е 3 минути. Но току-що видяхме, че ти, Елмар, много зорко следиш за спазването на времето за изказване. Така ще процедираме и по-нататък днес. Благодаря ви още веднъж за предоставената ни възможност за разисквания. Сега предавам штафетата на Елмар. Господин Брок, благодаря. Няма да се впускам в подробности. Нека преди да дадем думата на политическите групи, направя едно предложение помоли госпожа Шарлота Самелинг от Комисията за подпомагане на Украина да дойде на днешното ни заседание. Може би би могла в рамките на 5 минути да ни представи работата на тази група, как тя подпомага процеса на преход в Украина в момента. Благодаря ви за поканата. За нас е чест да присъстваме на днешното ви заседание, както и да разговаряме с членовете на германския Бундестаг. Ще премина на английски. Накратко ще спомена неща, които вече знаете. Провеждането на парламентарни избори в Украина на 28 октомври всъщност беше една голяма стъпка напред към желанието на Украина да бъде демократична държава и тя да отговаря на международните си ангажименти. Резултатите е, от изборите водят до това, че трябва да има широк национален консенсус. Смятаме, че условията са много добри за това. Новата рада, новото правителство сега са изправени пред едно предизвикателство, то е да проведат големите политически реформи. Е, работим в тясно сътрудничество с тях е, по реформите, децентрализацията, реформата на съдебната система, правоприлагащите органи и административния капацитет. С тези политически промени Украина сега е изправена пред нова ситуация. Новото, новата коалиция и новата рада трябва да приложат промените на практика. Това е изключително важно. Трябва да действат бързо. Какво се случи напоследък? Днес Правителството е извикано от Радата и ще представи програмата си за одобрение. Общата ни оценка е, че има напредък, макар че току-що получихме програмата и не сме я прочели задълбочително, задълбочено, извинете. Програмата отговаря на коалиционното споразумение – както и отговаря на всички обещания дадени за споразумението за асоцииране. Тя се съсредоточава върху сфери, които е, изискват спешни действия. Системни промени в сферите, които споменах. Съсредоточава се също върху економическата стабилизация, възстановяването и върховенството на закона. Смятам, че трябва да дадем на Украина и на Радата и на правителството възможност да работят. Не е ясно точно как ще тръгнат нещата. Искаме по-голяма яснота по структурите за прилагане. Имаме нови министри. Те могат да сменят заместник-министрите, с които работим в тясно сътрудничество, тъй като тези заместник-министри отговарят за европейската интеграция. Правителството работи и по стратегия за реформи 2015-2017. Надяваме се тази стратегия за реформи да бъде приета през декември или в началото на януари. Стратегията е необходима. Тя е изключително важна за украинците. Правителството трябва да бъде прозрачно при целеполагането Международната общност също иска прозрачност. Стратегията трябва да бъде по-конкретна. Програмата, която правителството предлага днес в Радата, е много обща. Кратък документ от 6, 6 страници представлява тя. Искаме повече яснота за сроковете и конкретните стъпки. Дали ще успее е, страната всичко това ще зависи от новите украински лидери и тяхната решимост. Необходима е помощ и от вас. Трябва да ги насърчите да предприемат стъпки за реформи. Основното тук е държавата и хората, извинете, да смятат, че програмата е тяхно дело. Ние им даваме и помощ, и съвети, но те са хората, които трябва да заложат всички тези идеи в една добра стратегия за реформи. Благодаря. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Само няколко думи по въпроса, който ще обсъждаме парламента. Ще започне работа по прегледа, доклад за прегледа на нашата добросъседска политика. Аз ще бъда докладчик. Мисля, че сега тази това е съвсем уместно и много своевременно, защото последният доклад бе изработен преди три години. В тези три години се случиха много неща и ние в момента реаги, реагираме на кризата, която се разрази на изток и случилото се междувременно трябва да бъде поука. Защото а, виждаме и трябва да направим всичко възможно, защото криза в малък или по-голям мащаб винаги може да избукне, т.е. трябва да предотвратиме, трябва да бъдем много прагматици, реалисти, да извлечем всички полуки от случилото се преди три години и да Трябва също така да, да вземем предвид целият контекст, в който се разгръща нашата добросъседска политика, включително и дългосрочните цели трябва да разполагаме с допълнителни инструменти, политически инструменти, които да бъдат обвързани с целите. Тоест, нещата трябва да бъдат много тясно свързани. В прегледа така от, от, откликваме на промените, които са станали в, по посока на демокрацията, на реформите, но смятам, това е добре, но същевременно мисля, че трябва да бъдем по-големи реалисти и да наблегнем на проблеми като търговската политика, иммиграцията и други. Сега, от името на политическите групи, Михаил Щупке първо. Благодаря, господин председател. Групата на ХДС ХСС също с удоволствие участва в днешните разисквания, най-вече по актуални теми, свързани с европейската политика на добросъседство. За нас е важно да узнаем каква е вашата позиция във връзка с необходимостта от промени в европейската политика на добро съседство. Ще се спра върху два основни момента. Първо, въпреки, че вината не е у засегнатите страни или у Европейския съюз, Европейската политика на добросъседство, така както бе разработена през 2009 година, до момента не се овенча с особен успех. Това се дължи на редица фактори, като, например, интересите на руската страна в много от страните в рамките на европейската политика на добросъседство. Трябва да се опитаме да отчертаем ориентацията на европейската политика на добросъседство, като вземем предвид грешките, които сме допускали при анализа си в миналото. Какво е изключително важно според мен? Поведението на Русия в Украина според мен е напълно неприемливо, но Европейският съюз искаше много бързо да приключи преговорите за споразумението за асоцииране с Украина, въпреки че Украина в никакъв случай не бе готова за това. Това според мен не бе правилният подход. Според мен е много важно да се възприеме предложението на Европейската комисия, а именно да си зададем въпроса как можем да повишим ефективността на европейската политика на добро съседство в бъдеще. Ще трябва да се засили ангажираността на засегнатите държави подкрепата, която им се предоставя, трябва да е обвързана с постигането на конкретен напредък от тяхна страна. Ще трябва все повече да прилагаме този подход, тъй като засегнатите страни не са държави, които в близко бъдеще ще могат да се присъединят към Европейския съюз. Това, разбира се, е вероятно. Не ние можем да направим оценка, ще я направят поколенията след нас, но държавите трябва да постигнат конкретен напредък по въпроси, свързани с митата, с търговията, сътрудничеството за научно-изследователска дейност. Можем да вземем за пример Норвегия. Норвегия поддържа изключително тесни връзки с Европейския съюз, въпреки че не е негов член обвързаността на помощта на Европейския съюз трябва да бъде по-ясно определена. Така засегнатите държави ще знаят при какви условия ще могат да постигнат успехи в сътрудничеството с Европейския съюз и по пътя си към членство. Господин Галер, благодаря господин председател, от името на НП Нека заявя, че е много важно да поддържаме диалога с колегите си от националните парламенти, да поддържаме диалога по толкова важния въпрос за действията ни по отношение на кризата в Украина. Трябва да направим добър анализ и да отправим ясно послание към Русия, а именно, че не можем да приемем подобна агресия от нейна страна. Трябва ясно да заявим спрямо Русия, че тя трябва да спазва международното право. Как можем конкретно да помогнем на Украина? За да си отговорим на този въпрос, според мен е важно да вземем предвид казаното от представителката на комисията. А именно, ще трябва да се възползваме от наличното експертно познание, за да присъстваме на място, за да подпомогнем онези сили там, които проявяват политическа воля за промяна. Това може да бъде направено в редица области които всички са еднакво важни. Има една област обаче, която според мен е особено важна, а именно вътрешната сигурност. Активистите от площад Майдан, които в различни политически групи влязоха в парламента, около 40 души, също наблягат на това. Нищо не бе направено, за да се анализират събитията от миналото, за да се създадат необходимите структури. Според мен трябва да се реформира сферата на вътрешната сигурност, тъй като колегите ни в Украина все още смятат, че в тази област продължават да властват силите от миналото. Отложихме с една година влизането в сила на търговската част от споразумението. Мисля, че трябва да поговорим с Русия по някои въпроси, които могат да бъдат решени на техническо ниво. Не бива да има никакво съмнение по това, че споразумението в същността си трябва да влезе в сила, за да може след една година и да установим зона за задълбочена свободна търговия. Благодаря, господин председател. Също се радвам, че имаме възможност съвместно да обсъдим тази тема. Благодаря ви за това. Изказалите се преди мен казаха, че ако обърнем поглед назад към миналото, то ще видим, че сме допускали грешки в рамките на политиката на добросъседство. Не само по отношение на държавите, спрямо които я прилагаме, но и на ниво европейски институции. Що се отнася до източните съседи на Русия, постоянно им създаваме иллюзията за възможности за членство, без действително да искаме да ги приемем. Така, от тях се създават нереалистични очаквания. Затова, според мен, политиката на добросъседство трябва да заложи на по-голяма яснота. Целта е да се установят добросъседски отношения, да се сключат споразумения за асоцииране, но това не е задължително в рамките на кратък период да проистече членство в Европейския съюз. Опитът ни в рамките на източното партньорство – показва, че повечето държави и членки все още далеч не отговарят на критериите за членство. Възможно е да се създаде нова концепция на политиката на добросъседство в рамките на тази нова концепция ще трябва да стане по-ясно, че прилагането в действие на политиката на добро съседство ще доведе до реални ползи за гражданите. Не бива в центъра и да се поставя евентуално членство в Европейския съюз. Както заяви представителката на комисията, ще трябва в особено голяма степен да поставим акцента върху върховенството на закона. То не се свежда само до борбата срещу корупцията, а включва и борба срещу олигарсите. Проблем, който е типичен най-вече за страните от източното партньорство. Госпожа Могерини предстои да отговаря за политиката на добросъседство. Приветствам това. Заедно с господин Хан тя ще работи в тази област. Би ми се искало също на регионално и местно равнище да се гарантира по-широко участие на съответните органи в политиката на добро съседство. Защо? Защото до момента опитът ни показва, че когато тя се прилага на практика на низово ниво, води до много по-добри резултати. Uh, Благодаря, господин председател. Как бихме могли да прилагаме една успешна добросъседска политика, като избягаме грешките от миналите. За мене аз мисля, че не трябва да гледаме само в регионален мащаб нещата, защото вярно, че има някакъв общ знаменател, но трябва да разглеждаме страните по-отделно, като погледнете примерно в Магреба. Виждате е, какво става в е, Египет от една страна, нали, имам стабилизиране на, е, демокра... на, на, на страната, от друга страна обаче всичко това става за сметка на човешките права. Положението е по-тежко дори от времето на Мубарак. От друга страна виждате в е, Ливия и виждате какви каква, какви злини нанесе ИСИС в е, тази е, страна и в съседните страни. Така че трябват нещата да бъдат е, разглеждани е, наистина по-отделно, страна по страна и да се види какво може да се предприеме, за да се постигне някакъв напредък в конкретния случай. Благодаря. Благодаря, господин председател. Вече бе казано немалко за допуснатите грешки. Основната грешка, според мен, която бе допусната по отношение на Украина и Молдова, бе следната. Когато една държава на 50% е ориентирана спрямо Русия и на 50% спрямо Европейския съюз, не бива да бъде принуждавана да направи избор. Това бе основната грешка, допусната във връзка с поразумението за асоцииране, което трябваше да бъде подписано миналата година в Вилнюс. Опитът ни с Украина трябва да е повод за нас да си извлечем тази много важна полука, що се отнася и до Молдова бяха упоменати олигарсите в Украина. Тази година имах възможност 6 пъти да посетя страната. Останах с впечатлението, че що се отнася до олигарсите, абсолютно нищо не се е променило. В Украина няколко изключително богати семейства, семейства на олигарси, заграбили имуществото си в края на 90-те години, упражняват пряк контрол върху политиката. Това е безпредседентна система. Ако искаме да помогнем на Украина, то ще трябва да обвържем подписването на споразумението за асоцииране и с мерки за борба срещу олигарсите. Така нареченият закон за лустрацията, който предстои да бъде прият в Украина, според мен законопроектът в настоящия си вид противоречи на принципите на правовата държава. Едни служители просто ще бъдат заместени с други. Няколко думи за Молдова и проведените там избори. Миналата седмица в Комисията по правни въпроси в Бундестага говорихме за изборите в Румъния. Бе установено, че е извършена измама, тъй като не са имали възможност да подадат гласа си пребиваващите в чужби на румънски граждани. Подобен бе и случаят с Молдова. Немалко молдовци, пребиваващи в Русия, нямаха възможност да подадат гласа си. Три дни преди изборите от листите бе заличена партия, която се ползваше с 50% на подкрепа. Uh, uh, uh, Благодаря, председателю. 12 години съм в тази комисия и съм бил докладчик и за първоначалния съвместен доклад, там имаше един автор по политиката за добросъседство, а 2005 година бях докладчик за източното измерение. Пак съвместен доклад. Имам много опит по тази политика. Налагането на един модел на всички от Азербайджан до другия край на света не е нещо положително. Трябва да се показват разликите между отделните държави. По член 49, както знаете, държавите могат да станат кандидатки за членство, независимо дали са на север и на юг. Някои не попадат по смисъла на 49. Искаме прозрачно свобода, демокрация и права на човека. Това е една обща политика, независимо от отделните е, държави кандидатки. Мисля, че не оценихме достатъчно добре волята на Путин. Преди десетина години беше ясно какво иска, поне там той бе ясен. Имаше и много риторика, но той искаше нещо от рода на сферата си на влияние от времето на договора от Ялта. Сега виждаме с Евроазиатския економически съюз, който ще стане Евроазиатски съюз, какво иска. Това нарушава международните принципи след Хелзинки и военната агресия от страна на Русия в Грузия и Украина е нещо неприемливо. Има различия сред 28-те държави членки по отношение на санкциите на Съюза към Москва. Моята група ЕКАРЕ иска обаче официално да благодари за неочаквано твърдото решение на Бундестага и канцлера Меркел за това, че защитиха свободата, демокрацията и правото на държави като Украина да самоопределят бъдещето си без външен натиск, какъвто оказва Москва към Донбас и върху министър-председателя. Благодаря на германските политики и на германския канцлер. Uh, Благодаря. Аз бих искал да поговоря за бъдещето на това партньорство. Трябва да намериме някакъв нов ин, инструмент, който да е по-различен от инструментите, с които разполагахме през последните 25 години. сега едно време цялото разширяване беше с други цели, с друг форма, формат. Но ние трябва да, да, да, да знаем какви са нашите стратегически цели и, и източното партньорство трябва да бъде в съзвучие с тези цели, които ще сме си поселили. Защото нещата трябва да бъдат ясни в следващите няколко години. Второ, от 2004 година Кремъл се опитва да, да създава някаква система в Украина, която да, да бъде базирана на московски принципи, но то не, не пропаднаха тези, тези планове. Така че, а, според мен, е борбата срещу това е борба и срещу корупцията. И още нещо. Ако Кремъл иска да има отново отношения с Европейския съюз. Не трябва да си затваряме очите пред станалото в Крим и трябва да продължиме това да бъде в центъра на внимание. Също така трябва да, да не забравяме и присъствието на подводниците в украински води така че не трябва в никакъв случай да е, отстъпваме пред е, напаните на Москва. Нека да приветствам германските колеги в Европейския парламент. Очакваме да работим заедно с вас. По-късно ще се обърна към господин Киршбаун с въпрос, ако иска да ми отговори. Може да обвиняваме някои държави от източното съседство, за това, че в тяхната економика има олигарси. Къде си държат обаче тези олигарси парите? Нека да погледнем себе си. Вижте се в огледалото. Кои държави получиха парите на олигарсите? Чии банки ги получиха? Не, руски банки. Или поне голямата част е, е в западния свят от тези пари. Така че нека честно говорим. Има и добри новини за Украина. Страната бе превзезла от корупция, поне в миналото. Последните новини обаче са, че Украина ще приеме един бивш комисар, изпратен от моята страна, от предишната комисия на Барозо, господин Шемета. Той е назначен за комисар за борба с корупцията в тази страна. Той ще трябва да проверява обществените поръчки, изобщо бизнес, сделките в Украина. Това са страхотни новини. Отварят се, искат да си сътрудничат с Европейски съюз по този начин, което дава отличен пример. Енергетиката ще бъде винаги стратегическа част, от която и да е политика в Европа. Господин Киршбаум дали бихте казали ли Германия е готова за енергиен съюз? Не само енергийна общност, а енергиен съюз. Съседните страни, които имат а, споразумение за асоцииране, също трябва да спазят тези изисквания, защото иначе ще трябва сами да си решават проблемите. Затова санкциите да продължат е, е, има една ясна немска позиция и това е отлично. Това е единствената позиция, която ще попречи на по-нататъчна агресия срещу Украина. Тези санкции трябва да продължат да са в сила, докато не се изпълни споразумението от Минск и докато не напуснат всички войски от Украина. И от двете страни на границата да има граничари руски и украински, а не да се пази границата от сепаратистка войска. Благодаря. Нека започна с грешките, които може би допуснахме. Ще се спра върху две от тях. Първата бе, че Прекалено дълго доверчиво си затваряхме очите пред явната цел на Руската федерация, а именно в съседни свои държави да създаде буферна зона, с която да възроди Брежневската доктрина. Според мен трябва да дадем ясни перспективи на засегнатите от тази политика страни. Никак не съм съгласен с колегата Хуко, който заяви, че населението на засегнатите страни е разделено 50 на 50. Заедно с господин Хуко бяхме в Одеса, град, в който се говори руски, но неговите граждани в никакъв случай не желаят да се присъединят към Русия. Това са горди украинци, които говорят руски език. Желанието за присъединяване към Русия според тях проистича от носталгията по Съветския съюз сред по-възрастни техни съграждани. Прекалено дълго подценявахме въздействието на руската пропаганда в подобни градове. Тя разделя обществото, като единствената й цел е да го дестабилизира. Трябва малко по-категорично да се противопоставим на подобни опити за дестабилизация, като предоставим на засегнатите страни ясни перспективи. При това е важно да правим разлика между европейската перспектива, закрепена в споразумението за асоцииране, и перспективата за членство в Европейския съюз. Не бива да се смесват тези две понятия. Освен това, европейската перспектива не бива да се обвързва с автоматичен процес, т.е. от нея не би следвало неизбежно да проистича перспектива за членство, но тя трябва да се разглежда като един важен процес на реформи. Благодаря казва госпожа Льозинг. Представлявам групата на Обединената левица тук в Европейския парламент. Явно сме обединени около тезата, че политиката на добросъседство на Европейския съюз не е непременно проект овенчал се с успех. Що се отнася до Украина или източното партньорство, заключенията са доста ясни. Виновникът е Русия. Трябва да упражним натиск върху Русия, от което ще проистекат и промени. Но това според мен е един едностранчив подход. Какво трябва да проистече от политиката на добросъседство? дружествата на засегнатите държави ще трябва да могат да се конкурират наравно с дружествата в западните страни. Нещо, за което те в момента не са в състояние. Затова трябва и да си зададем някои въпроси във връзка с прилагането на споразумението за асоцииране в Украина. Ясно е какви ще са резултатите в южните съседи на Европейския съюз. Там между 2006 и 2010 година дефицитът по търговския баланс се увеличи от 530 милиона евро на 20,4 милиарда. Причината за това бе арабската пролет. Не може да обвиняваме за всичко Русия. Трябва да си зададем въпроса как да подходим към Украина. Още сега има проблеми с изпълнението на ангажиментите спрямо МВФ и Световната банка. Има проблеми с трудовото възнаграждение, с пенсиите в Украина. Дори и да не се бе намесила Русия, то обедняването в страната би се отразило неблагоприятно върху правовата държава, би разделило страната. Същото въжи и за южните на Европейския южните съседи на Европейския съюз, същото въжи и за политиката на добросъседство като цяло. Тя трябва да бъде преосмислена. Благодаря, господин председател. Също ви благодаря за възможността да разменим мнения с колегите от Европейския парламент. Ще се спра върху южните съседи на Европейския съюз, т.е. северноафриканските държави. В Германия членувам в парламентарната асамблея за връзки с Средиземноморието. Интересна според мен е връзката между политиката, економиката, културата и други сектори, като например сектора на енергетиката, що се отнася до този регион. Господин председателят преди малко говори за арабската пролет. Заяви, че тя е прераснала в арабска есен. Но въпреки това в северноафриканските държави бяха постигнати и положителни промени. Мога да ви дам за пример проведените в Тунис избори. Те са пример за това, че тези държави могат да поемат и по по-различен курс, че може да бъдат постигнати промени там. Затова пледирам за това Европейският съюз да в по-голяма степен да постави акцента върху политиката си спрямо северноафриканските държави. Трябва да се промени подходът на Европейския съюз към тази политика. Не би следвало да се гледа с пренебрежение на процеса от Барселона. От Средиземноморския регион към Европейския съюз се насочва голям беженски поток – затова този регион би трябвало да е и обект на интерес от наша страна. Ще трябва в по-голяма степен да поставим акцента върху политиката си спрямо него. Thank you, Chair. Uh, first of all, that... Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря за това, че организирахте тази среща между членове на парламента, Европейския парламент и на Бундестага. Бих искал също така да благодаря на немските колеги за санкциите, които в крайна сметка са много своевременни и без тях нещата няма, няма да се развият добре. Така, сега, колкото до източ източното съседство и по принцип до добросъседската политика, мисля, че в момента сме на а, кръстопът. Независимо дали имаш успехи и провали в миналото, просто нещата трябва да се променят от сега нататъка. Сега, това, което целиме е една стабилна система, политика, която да бъде наистина да, да постигне дългосрочните цели. Най-лошото, което можем да направим е да говорим едно, да вършим друго. Така че след като вземеме някакво решение, и това ще го обсъдим по-нататък, трябва да продължиме по посоката. Каква точно е целта на нашата добросъседска а, политика, независимо дали е към юга или е с изтока. А, стратегиите ще, ще бъдат а, успешни само ако а, има равнопоставеност а, на усилията от едната и от другата страна. И също така трябва да преразгледаме и политиката си спрямо Русия, а не да бъдеме в крайна сметка заложници на Русия. Трябва да знаем какво точно искаме и да имаме всичките инструменти, за да го постигнем. Благодаря ви. C'est moi C'est moi Аз съм. Господин Кастал. Благодаря, господин председателю. За съжаление трябва да констатирам с горчевина, че източната политика е много силна. Не толкова, колкото южната политика много малко внимание се обръща към средно, Средиземноморието. Постоянно се говори само за Украина, за източното партньорство. Припомни го един от нашите гости. Той каза, че Бундестага всеки ден говори за това. А колко говорите за юга и за Средиземноморието? Част от вас говорихте за провалената държава в Ливия. Единственият проблем е, че не разбираме, че вече е провал Либия. Няма да стане това в бъдеще. То е факт. Все повече джахидисти има в източна Либия, няма никаква сигурност на границите. Много групи, които бяха свързани с Алкайда в целия Магреб, казаха, че искат да, да следват борбата на Буабакради в Багдад. Малцина говориха за случващото се в Тунис, което е много положително. Трябва да подкрепяме една възраждаща се демокрация с една държава, където има конкретен план за економическо развитие. Това трябва да бъде пример за целия Магреб, за да може най-накрая да има една обща стратегия в региона, която да не се ограничава само до продължаване на барселонския процес, а и нещо повече. Искам също да ви припомня, че след една година на Маре Ностром, който струваше на Италия милиони евро, са, смене, са спасени 150 човека, над 3500 обаче са труповете. Тритон е стъпка стъпка напред, но с малка стъпка напред, имайки предвид катастрофата, пред която сме изправени. Е, плащаме цената на измененията на климата, които е, водят хора към нашите граници. Не може само Италия да носи отговорността за това. И Запада трябва да предприеме мерки. Трябва да си дадем пример, че това не е само испански, гръцки, италиански проблем. Ако не го направим, няма да намерим истинско решение. Надявам се да кажете нещо ясно и конкретно а, вие, колегите от Германия, по тази позиция, за да може да работим всички заедно, за да намерим политически решения, където участват всички държави членки, целият съюз. Благодаря, господин председател. Аз също искам да пожелая добре дошли на немските колеги и да поздравя ЦДУ за това, че Ангела Меркел бе преизбрана за председател на партията. Както знаете, в края на май в Рига ще се състои срещата на високо равнище на източното партньорство – Източното партньорство е единствената рамка за добросъседска политика с някои от съседните на, Европ... на Европейския съюз държава. Имам предвид Азербайджан, Беларуса и Армения. Каква е нашата цел? Нашата цел е по някакъв да запазим и развиеме нашата политика, но за тази цел ние трябва да я преразгледаме, да я превърнем в един по-гъвкав инструмент и да й дадеме, може би, едно по-голямо економическо измерение. Източната ни политика наистина е едно предизвикателство а, а економиката е областта, в която се съревноваваме с а, Русия. За това това нашата, нашата цел трябва да бъде повече информация относно нашите цели, нашите ценности в тази част на Европа. Благодаря. Mr. Ah, Sarrazin. Втори кръг има, искам да се възползвам от това. Мисля, че важното и това, което трябва да разгледаме всички заедно, е консолидиран подход към реформния дневен ред, който предложихме на Украина, между институциите на Европейския съюз вътре в тях и между ниво Европа, ниво държави членки. Трябва да има донорска конференция в началото на едната година. Тази донорска конференция трябва да се свържи с структурните реформи, борбата с корупцията, както и други теми в Украина. Надявам се да има партньорства, не само донорски конференции гражданското общество да се събуди. Те трябва да бъдат наши партньори. При Украина имаме много специализирани групи, които работят там. Имаме нужда от консолидиран подход на Съюза и на държавите членки едните месеци трябва да имаме една стратегия, ясна, а не всеки да прави каквото си иска и другия да не знае. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за организирането на това за много своевременно заседание. Време, в което трябва да преразгледаме и премислим отново цялата ни глобална дейност и политика спрямо а, източна Европа. Имам много голяма нужда от по-добро сътрудничество в, във всички области, предвид комплексността на нашата стратегия. Важно е също така да не забравяме, че ако Европа иска да играе глобална роля в Европа и в света първо трябва да създаде една своя стратегия, която да бъде общоевропейска стратегия, а не стратегия на ня... някои от държавите членки. И времено да има по-добро съзвучие между нашата външна политика, политиката на отбрана и сигурност, Добре е, че Фредерика сега е, е върховен пред, представител. Тя ще бъде координатора, който е, ще работи с няколко е, комисари, които отговарят за отделни проблеми и е, националните парламенти трябва да участват. Кол, колкото до украинската криза, ние, ние трябва да е, Нашата полука трябва да бъде да имаме готов отговор, а не да разчитаме само на НАТО. Ние трябва да бъдем. Е, е, да допълваме дейностите на НАТО, да се допълваме с НАТО, но не да разчитаме само на НАТО. И трябва да имаме наистина една реал политика, т.е. какво трябва да предприеме Европа, за да играе глобална световна роля. Благодаря. Благодаря. С удоволствие ще се възползвам от възможността да участвам във втория кръг от въпроси. Благодаря на двамата председатели за провеждането на тези съвместни заседания. Абсолютно е необходимо, особено в настоящия момент, да говорим в един глас. Абсолютно е необходимо да съгласуваме позициите си в областта на външната политика, независимо от междупартийното разделение. Днес, например, вече говорихме за президентските избори в Русия. С ужас установих, че министър-председателят там, социал-демократ, по време на предизборната кампания говори за обединението на Румъния с братска Молдова. Едва три дни след това свое изявление той се отрече от него. Нашият вицерканцлер, господин Габриел, изрази своето съгласие с позицията на румънския министър-председател. Трябва да се избягват подобни позиции, тъй като могат да доведат до защитна реакция от страна на Русия. Благодаря ви за провежданите съвместни прояви. Те са абсолютно необходими. Благодаря на госпожа Кълниета, че говори за госпожа Меркел, а на вас благодаря, че говорихте за германския вицеканцлер господин Габриел, казва председателят. Господин Кристея. Mulțumesc, domnule președinte. În revizuirea politicii europene de vecinătate trebuie să țin... Благодаря, господин председател. Трябва да има баланс между юга и изтока в нашата добросъседска политика. Необходимо е също така да не Съправяме, че европейска перспектива има само за страните от изтока в рамките на източното партньорство. Така че Анна, имаме ли някаква готова стратегия за а, срещата на високо равнище в Рига? Ако, примерно, някоя държава подаде молба за а, членство в Европейския съюз. Благодаря. Ich möchte noch mal einen Gedanken auf... Нека взема отношение по една идея, която бе изказана до тук кризата в Украина и действията от страна на Русия. Не бива това да е повод за нас да изместваме на заден план южните съседи на Европейския съюз и държавите от Средиземноморския регион. Нека спомена една държава, която в момента не е на дневен ред – Египет. В Египет постоянно се извършват въоръжени нападения от страна на мюсюлманското братство с цел дестабилизиране. Постоянно се употребява насилие, извършват се убийства, които почти не се отразяват в пресата. Преди няколко дни посетих Коптския центрум в Египет. Пред този център им бяха паркирани два бронетранспортьора. Имаше охрана с автомати. През изминалите седмици и месеци бяха опожарени 78 църкви на коптската общност. Това е показателно за действията от страна на мусулманското братство. Европейският съюз трябва да обърне внимание на проблемите там. Напълно вероятно е мисиоманското братство да свали действащото в Египет правителство. Нека се възползваме от възможността, с която разполага Европейския съюз. Нека да предприемем конкретни мерки, подобно на мерките, които бяха разискани по отношение на Молдова. На нас се пада отговорността да подпомогнем процеса на демократизация, който протича изключително бавно. На нас се пада отговорността да подкрепим демократичното движение в Египет. Нека не подкрепяме въоръжените сили, а предприемем мерките, които бяха обсъдени днес. Ja, zunächst einmal, Herr Vorsitzender.